момента съболезнованията си към семействата на жертвите и на последните терористични атентати. Няма край на атентатите срещу християни. След Филипините в Централно-Африканската република имаше атентат срещу църква. Тя доведе, тя предизвика смърт на 10 души. Парламента казва не. Не може да има посегателства заради религиозно изповедание. Нашия глас трябва да се чуе. при борбата срещу тероризма не можем да сваляме гарда, затова говорят ужасяващите атентати а, на Ислямска държава и Боко Харам. Вчера в а, Афганистан а, загинаха много хора, след тях 11 деца, загинаха журналисти и хуманитарни работници. Вчера Боко Харам уби повече от 60 души, абсолютно невинни. Ето защо ние имаме нужда от съюз, който е все по-активен на международната сцена. Целта ни е да се борим срещу тероризма и да работим за мир и стабилност.